El señor президенте! Председателят. Вау! Buenos días, señores. Добър ден. Господа комисари, добро утро. И на вас, колеги. Да започваме с дневния ред. Първата точка от е, днешния дневен ред е изключително важен е, общ дебат по ключовите е, въпроси. Първо, вътрешен пазар и защита на потребителите. Първо докладът е, на господин е, Графен фон Тун от е, Холхенштайн за индекса на вътрешния пазар. След това доклада на Кристиан Силвия Бушой за Солвет и доклада за защита на потребителите на Ана Хелт. Така давам думата на всеки от докладчиците, на всеки ще бъдат предоставени 4 минути, за да обяснят своите позиции в доклада. Дами и господа, знаете, че в края на дебата ще разполагате с две минути, за да отговорите, коментирате зададените от колегите въпроси. И така, ако за три минути успеете да направите своето представене на доклада, ще разполагате с Три минути след това. Това ще бъде правилото. Сега давам думата на а, госпожа Фонтун от Хоенштайн за индекса на вътрешния пазар. Благодаря много, господин председател, дами и господа. За мен е голямо удоволствие да ви представя 19-тият доклад за индекса на потребителския пазар, завършен през юли